И така, приключихме с въпросите. Бих искал да благодаря на всички колеги, които зададаха въпроси, на всички онези, които участваха в това изслушване. Бяхме много дисциплинирани. Само пет колеги говориха малко по-дълго от времето, което им бе отредено, но наистина това е добър знак, за дисциплината. Благодаря, господин кандидат комисар, за широка и задълбочена информация, която ни предоставихте. И преди да ви дам думата в заключение, бих искал да се върна към няколко важни проблеми и точки, които може би не са свързани пряко с работата на нашата комисия, но е, имат отражение. Става дума за плановете за сближаване в селските райони. Това е от огромно значение за бъдещето на тези региони. Има много проблеми, свързани с устаряването на населението. Вярно, че това не са проблеми, с които ние пряко се е, занимаваме, но всичко е свързано. Говорихме за Хоризонт 2020, за качеството на е, селскотопанските продукти. Вчера е, изслушахме отговорите на комисара, който отговаря по този проблем и много говорихме за екоусловността, търговската политика в областта на селското стъпанство и за селското стъпанство. Оказа се, че намираме много терен за съглашателство. Това е добре, защото в крайна сметка ще си сътрудничим добре. А сега, господин Хоган, имате думата за заключителните слова. Пет минути, така че можете, ако искате, малко по-дълго да говорите. Uh, господин председател, уважаеми членове на Комисията в Европейския парламент. Искам да ви благодаря а, за енергичните и любезни въпроси, за съдействието тази сутрин. Но сега в заключение искам да потвърдя сериозния си ангажимент – към поста на комисаря. Знам много добре, че нашите райони и региони се различават от гледна точка на това как произвеждаме, какво произвеждаме. От север на юг, от запад на изток, разбира се, че има огромни различия, но точно тези различия са силата на Европа. Това е като шарена тъкан, в крайна сметка, европейското селско стопанство има полза точно от тези различни региони, защото това слага различни храни на масата. Освен това, ние се борим за растеж, за етост, искаме да се развива пазара в и извън Европейския съюз, да работим по доказани световни стандарти, за да може потребителите да се хранят с това, в което имат доверие. Тези изрични и строги стандарти си струват да бъдат защитавани. В крайна сметка, в много от нашите държави членки обаче производството на храни отново се превръща в високо специализирана дейност. Нека ви кажа, че е, се вижда една промяна на тенденцията, възражда се отново гордостта от професията фермер, защото това е свързано изобщо с човешкото развитие. Производството на храни в държавите членки откликва на нуждите на човечеството и за това трябва да бъде устойчиво. Всъщност, отглеждането на храни е огромно постижение, но то трябва да се извършва и в съответствие с екологичните норми по един устойчив начин. Трябва също така да опазваме водите, защото те са много ценен ресурс. Трябва да мислим за енергетиката. Аз имам намерение да посетя всички държави членки. Днес доста говорих но когато в бъдеще посещавам държавите членки, ще мълча, защото ще искам по-скоро да слушам и да се получа от местните знания. В крайна сметка справенето ни с днешните предизвикателства определя и бъдещето. Аз се надявам, чрез това, което аз направя, да се възползваме от иновациите, да развиваме селското стопанство в една нова, продуктивна Европа, в която всички вярваме. Благодаря ви! Благодаря много, господин кандидат комисар. Искам да ви благодаря за конструктивната атмосфера. за много положителната атмосфера. Ние проявихме желание, изразихме желанието си да помагаме на фермерите. Това е добър признак за бъдещето. Много сме доволни от изслушването. Благодаря на всички. Благодарим ви на вас, господин кандидат комисар. В 12.30 ще има заседание на координаторите при закрити врата в АСП 5G3 и на това заседание ще се направи оценка на изслушването. Благодарим ви. Ще се видим в 12.30 на заседанието на координаторите. Благодаря ви.